Meine sehr geehrten Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, сега започваме с гласуването, което ще се състои от две части. След 15 минути ще прекъснем за едно официално заседание и след това ще продължим. Сега започваме с доклада за сближаване. За. Против въздържали се, приема се. Стигаме до доклада на господин Омърджи оптимизирано развитие на потенциала на най-отдалечените региони. Гласува, по именно гласуване, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме. Извинете. Гласуваме за доклада Тойре. За. Против. Въздържали се. Приема се. Доклада Дебекер. Докладчикът има думата. Господин Дебакер, заповядайте. Благодаря, колеги. От името на групата АЛДЕ искам да отложим гласуването за, по е, силата на правило 177. Um- Благодаря. И има ли подкрепящи това предложение?